Ja, vielen herzlichen Dank äh, für diese erneute Благодаря на преводачите за тази информация. Знаете как високо ценим вашата работа. Без вашето участие нашата работа би била невъзможна, така че се надявам, че говори от името на колегите си и ние желаем скоро да се намери решение, което да удовлетвори нашите преводачи, за да може да разчитаме на тяхната така необходима работа. Знаете, че аз ръководя комисията и като председател винаги следя да започваме на време, да завършваме на време, така че и днес няма да издеведа на това правило. Така, вие вече разполагате с дневния ред. Има ли някакви искания за допълнения, резерви и така нататък? Няма. Добре, да считаме, че дневния ред е прият. Сега приемане на протокол от заседанието 16 май. Вие го имате, вие имате документа във вашите досиета. Никой не иска да се изкаже. Следователно, предлагам да приемем протокола такъв какъвто е, при условие, че няма да има други изявления по време на нашето събрание. Съобщения на председателствата, така има френски, английски, италиански, немски, португалски, гръцки, испански, унгарски, полски, словенски, български и румански. Това са езиците, които слушате. Освен това, ние сме в ефир, в веб стриминг и искам да съобща и конференцията на високо равнище, предвидена за 26 юни, която се организира съвместно с председателя Таяни относно културното наследство. 26 юни 2018 година до 19 часа, от 14 до 19 часа, така, пред председателя Юнкер, различни министри на културата и цяла и също и немалко международно известни артисти, представители на ЮНЕСКО и на Съвета на Европа. Програмата ви е предадена, така че може да се запишете чрез, по интернет. Има линк за това до 19 юни. Държа да ви уведомя, че по време на заседанието на координаторите членовете уведомиха координаторите че по причина на слабо участие депутати в тази комисия, нещо, което установихме през последните седмици и месеци, което е наистина жалко, което има и гости. И за това реших да взема необходимите мерки, като огранича работата ни до стрикния минимум и ще организирам изслушвания само ако координаторите гарантират, че поне половината от тях ще присъстват като предадат е, изписъка на е, лицата, които наистина ще присъстват на тези е, изслушвания. Ще изпратим имейл по този въпрос за участието на изслушването на 11 юли. И ако няма достатъчно участници, ще отменя това заседание, защото ще е жалко да поканим гости, които да гледат празни столове. Така че тези 31 члена трябва да заявят тяхното присъствие. Също така искам да да кажа на всички докладчици, които бяха цитирани през последните седмици относно програмите, докладите, становищата и да ги помоля да се захванат с работа колкото може по- скоро всякакви конфликтите на компетенции не са решени все още, но мисля, че като докладчици те могат да започнат вече да мислят по посланието, което им искаме да предадем на другата комисия или посланието, което искаме да разпространим с нашите доклади, за които ние отговаряме и които ще бъдат гласувани в комисии. По тази причина ви моля да започнете колкото може по-скоро да работите по тези въпроси, за да може да запазим ритъма на работа в нашата комисия. И така, с удоволствие приемам господин Аврачи, комисар, който ще ни запознае с усилията, които комисията е направила за да включи в политическия дневен ред на Европейския съюз въпросите, свързани с образованието, младоща и културата, предвид преговорите, които се очертават да са трудни по повод CFP и предвид наближаващите избори. Доволна съм, че комисията е приела немалко мерки за създаването на европейски Европейско пространство на образование до 2025 година включи и културното измерение на Европейския съюз, а също така и а, да участват в това и младежите. Приветстваме също и насоката, която а, е придадена на програмата. предвижда се обявяване на проекта Разъм Аз го съобщих на немското постоянно представителство, че не съм напълно доволен, защото имаше съобщения, направени от председателя на комисията, който говори за увеличаване на фактор, нови фактори и е, имаме удвояване на бюджета, така че ако извадим от това инфлацията, това ще ни доведе до 26 милиона евро, което не е което очаквахме, не е което парламента поиска със своята резолюция. Тъй, че трябва да обсъдим отново и по време на този дебат с вас, господин комисар, ще се опитаме да се ограничеме до хоризонталните теми, защото Въпросите, които са свързани с Еразъм и с е, програмите, културните програми, ще бъдат разгледани утре и ще имаме възможност да навлезем малко повече в подробности. И за това аз ще ви помоля да се ограничите днес само до хоризонталните въпроси. Приветствам е, направеното от комисията предложение относно европейското пространство на образование и министъра на образованието на един от немските лендери ме попита, доста обезпокоен, каква е възможността да му бъдат отнети компетенции по отношение е, образованието е, и лендерите да прехвърлят на европейско равнище тези компетенции. Благодаря на комисията за различните предложения относно начина за създаване на това общо пространство на образование в Европа и да се направим така, че държавите членки да се ангажират, като спазват принципа на субсидиарността, но субсидиарността не противоречи на принципа на общностните компетенции. Следователно, министрите на лендерите не трябва да е, отхвърлят това, а по-скоро да започнат да мислят как да организират своето участие. И господин комисар, давам ви думата, за да обрисувате различните мерки, които планирате по хоризонталните въпроси, културата, младеща и образованието. Благодаря, Дана Дума. Благодаря много, госпожо председател. Почитаеми членове на комисията, миналия ноември, когато се срещнахме, за да проведем последния си структуриран диалог, заявих, че Европа се подготвя за определене на нови амбициозни цели на плоскостта на културата и образованието и за издигане на сътрудничеството в тези области на ново ниво. Днес с удоволствие потвърждавам, че наистина образованието и културата оглавяват приоритетите в политическия дневен е, ред. Има консенсус, че те са от възлово значение за изграждането на единни устойчиви общества. Сега вече сме набрали инерцията и е редно да я използваме. В края на миналата година лидерите на Европейския съюз изпратиха силен сигнал и ни повериха категоричен мандат. Те искат в образованието и в културата да проявяваме по-голяма амбициозност. Ние бихме искали тези политически сфери да бъдат поставени в сърцевината на политиката на Европейския съюз. И аз ви благодаря за подкрепата в това отношение. Как изпълняваме мандата си? В ноември миналата година изградихме визията си чрез съобщението за културата и образованието. И вашата комисия се отнесе много положително към това съобщение. След това, само за 6 месеца, изградих няколко краъгълник камъка на образованието и културата, на европейското образователно пространство, което да изградим до 2025 година. То трябва да стъпва върху три основни елемента. Първо, учене през целия живот и общо понятие за образованието на основата на приобщаване, както вие неодавна посочихте в резолюцията си за усъвременяване на образованието, ученето започва рано и продължава през целия живот. Второ, солидни основи. Проучванията показват, че един от всеки петима 15 годишни в Европа не може добре да чете, добре да пише или добре да смята. Това означава сериозен риск от социална изолация. Млади хора, които нямат елементарни умения, не могат да застанат начело на новаторските процеси и предприемачеството, от които Европа се нуждае, за да бъде конкурентоспособна и устойчива. Наше основно задължение е да предадем на младите хора основната компетентност, необходима им за в бъдещето, а не да ги оставяме да наваксват. За тази цел те трябва да изградят съответните нагласи и ценности. И тият елемент, на който трябва да стъпим, е откритието откритост. Искам да създадем Европа, в която правилото, а не изключението е да учите или да извършвате доброволна работа в чужбина. Това ще допринесе за изграждане на много солидна европейска идентичност. За да се превърнат в действителност тези амбиции, започнах да разработвам конкретни предложения. Едно от тях ме кара особено да се гордея и това е препоръката към държавите членки за общи ценности, приобщаващо образование и европейски измерения на преподавателския процес. Ние трябва да направим така, че младите хора да учат един за друг и за себе си, е, така че заедно да могат да работят и да съществуват. Трябва да преподаваме и информация за Европейския съюз, ако желаем да преодолеем разделящия национализъм и популизма. Много се радвам, че министрите на образованието подкрепиха тази препоръка. Тя е жалон. Никога до сега Европейският съюз не е заявявал така ясно колко важно е да се стимулират европейските ценности, чувството за принадлежност и даването на шансове на всички, независимо от техния социален происход или образователно равнище. Аз смятам, че в европейското образователно пространство всеки трябва да има уменията, които му позволяват максимално да разгърне своите дарби. Затова трябва да насочим внимание към основните умения, предприемачеството и фундаменталните предмети на науката, технологията, инженерството и математиката. Много се радвам, че тази препоръка вече беше възприета от държавите членки. Също така съм внесъл план за действие в цифровата сфера с три основни цели. Използване на цифровите технологии за по-добро преподаване и възприемане на материала, изграждане на съответни умения и компетентност и модернизиране на образованието чрез по-широк анализ на данни и прогностика. Ние ще подкрепим тези процеси чрез новия инструмент за селфи в интернет. Така учителите, преподавателите, учениците ще могат максимално да използват новите технологии. Миналия месец внесох втори пакет с три препоръки на съвета. Нова стратегия за младеща, нова програма за културата и хоризонт съобщение за изграждането на по-силна Европа. Препоръката за Възпитанието и грижите за децата в ранна възраст е признание на факта, че човек започва да се формира от най-ранна възраст и оттам се залага началото на социалното движение, на мобилността и на равенството. Също така имаме препоръка за подпомагане на преподаването и изучаването на езици. Нашата цел е всички хора в края на гимназиалното си образование да могат да говорят поне два езика, не само майчиния си език. Защото езиците са врата, през която минаваме, за да се разбираме един друг. Те са ключ за вникване в разнообразието на Европа и имат феноменално значение за това младите хора да придобият културни познания. Същевременно препоръката за автоматично признаване на дипломите има за цел да ускори движението на млади хора в европейските пространства. Като част от целия пакет ние сме очертали по-нататъчни стъпки за създаване на европейски университети и европейска студентска карта. Европейското образователно пространство трябва да включва истински европейски университети на основата на географски баланс и силни мрежи между образователните заведения, също така на основата на дългосрочни визии, научни изследвания и развой на дейност. Това ще бъде много сериозен стимул за развитие на университетите, за това те да станат по-конкурентоспособни, но ще допринесе и за социалното развитие на регионите, където те се намират. Разработваме също така Европейска студентска карта. Целта е да улесни студентите да учат в чужбина, като се намаляват административните тежести и разходите. Тези предложения в областта на образованието вървят ръка за ръка с плановете за разширяване на сътрудничеството в областта на културата и разширяване на младежкото участие в културни прояви. Предложихме Европейска програма за културата. Искаме да впрегнем мощта на културата, за да я използваме за растеж, създаване на работни места и обществено развитие. Искаме повече да използваме културата във външните си отношения, за да изградим по-солидни връзки с партньорите си по света. Европейската година на културното наследство може да изиграе ролята на катализатор за тези планове. До сега 2000 560 прояви са организирани във всички държави членки, като участниците в тях надхвърлят близо 1 милион. А още предстоят. Но разбира се, тази година е предназначена не само за да отпразнуваме богатото си, културно наследство. Тя трябва да се използва, за да направим всичко възможно културата да бъде пълноценно призната като значимо социално явление и да получи подобаващото и се място в изграждането на Европа на бъдещето. Проявата за европейското културно наследство, която планираме в края на годината, ще изиграе основна роля за постигане на тези цели. Искам да ви благодаря за това, че е, участвате в съорганизирането на е, това отпразнуване на Европейската година на културното наследство в пленарната зала в Брюксел следващата седмица. Е, за мен е основно тук да привлечем младите хора, защото те са краилните камъни на бъдещето. Но за тази цел те трябва да имат възможност сами да оформят живота си, както и общностите, в които живеят. Обновената стратегия за младеща, която също предложих през май, ни помага да постигнем именно това. Това е неотложна задача, като се има предвид, че предстоят избори за Европейски парламент. Младите хора трябва да бъдат свързвани помежду си, включително, например, чрез презгранични доброволчески дейности. Така те се научават какво означава да си европеец. Затова им и доставят такова удоволствие е фактът, че Европейският съвет постигна съгласие за правното основание за Европейския корпус за солидарност. Благодаря на Европейския парламент, на вашата комисия и на докладчика госпожа Хелга Трупел за постигането на това съгласие. Приключихме преговорите успешно и се надяваме, че споразумението ще бъде потвърдено от съвета в сряда правното основание поставя солидарността на солидна основа с повече възможности и повече финансиране за периода 2018-2020 година. Уважаеми депутати, съвместно ние можем да превърнем всички тези амбиции в действителност, но за всичко това е необходим финансова подкрепа. Комисията е свършила това, което зависи от нея. За следващия период, след 2020 година, предлагаме почти отвояване, повече от отвояване на бюджета за Еразъм, така че да отруим хората, които се ползват от програмата. Също така ще отвоим бюджета за Европейския корпус за солидарност за периода след 2020 година. Тези предложения са огромно постижение в сегашния контекст, като се има предвид, че в други програми се наблюдават съкръщения. Новите програми ще ви се сторят познати, защото ние залагаме на еволюцията, а не на революцията. Искаме бъдещата програма Еразъм да приобщава много повече хора, например уязвими групи, като и предлага повече възможности на учениците от училищата да учат в чужбина. Искаме да я направим по-достъпна с възможности за достъп до проекти на по-малки организации, по-малки партньорства, с по-малки административни изисквания. Искаме също бъдещата програма Еразъм да е с по-силно изразен международен характер за студентите от висшите учебни заведения като се дава възможности на онези, които получават професионално обучение и образование, да се учат в чужбина известна част от времето, което следват. Бихме искали също така да използваме и спортните прояви като възможност за изграждане на общности и тяхното заздравяване. Искаме и да усилим връзките между Еразъм и други програми, като Европейския социален фонд Плюс. И ще спомена нещо, което е особено важно за вас. Веб страницата на Еразъм Плюс сега вече съществува на всички официални езици на Съюза. За творческа Европа новото е подпомагането на движението на хора на изкуството, музиканти, издатели, е, специалисти по архитектура. В бъдеще повече средства ще се отделят е, за международно промоция на европейски произведения и за новаторство. Ще бъде създадена директория е, на произведенията, за да се увеличи тяхната видимост и достъпността до тях. По отношение на Европейския корпус за солидарност, след 2020 година ще стъпим върху постиженията от преговорите върху сегашното предложение. Освен това, ми се иска е, да се включи в тази програма европейската схема за е, доброволни помагачи асистенти. Така ще обединим под е, една шапка всички възможности за работа по линия на солидарността и доброволчеството от страна на младите хора, както в Европейския съюз, така и извън с него. В заключение, аз съм убеден, че и вие сте на моето мнение. Нуждаем се от ясни цели и от бюджет за постигането им. Мисля, че нашите предложения са прекрасно начало. Все още сме в началото на една вълнуваща епоха. Очаква ни много работа. Трябва да продължаваме да развиваме и идеите си, например тези за европейските университети. Трябва да гарантираме, защото ангажиментите поемани от държавите членки да се превръщат в осезаеми ползи за гражданите. Трябва да направим така, че европейското образователно пространство да не остане далечен мираж, а да се превърне в близка, непосредствена действителност. И по време на преговорите ще продължим да настояваме на своите предложения. Зная, че мога да разчитам на пълна подкрепа от ваша страна, от страна на вашата комисия. Сега очаквам да чуя какво мислите и очаквам дискусията с вас. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Най-напред ще дам думата на координаторите. Три минути най-много. Правим го по нашата традиционна процедура. Пинг-понг, въпроси и отговори. И след това, след координаторите, ще дам думата и на другите членове по реда на поискане дума. Господин Стрецки. Тих е, добрих вядомощи, преди всички, ежели ходи о Erasmus+. Для нас to jest програм. Добра новина. Най-напред Еразъм Плюс. Тази ключова програма е изключително важна и изключително престижна и което е много важно предвид финансовите ресурси. И особено в бъдещите перспективи. И както беше казано, тази програма ще бъде оперативна на всичките езици, до сайта ще бъде на всички езици. Документите от тази програма са много важни за нас, защото няма да се е, използват само класическите пера на, баланс, на баланса и на бюджета, но и други. Така, ние по което искаме много често да привлечем вниманието и всичките плащани трябва да бъдат извършени по ефикасен начин в нашия сектор. И ако в... Но все пак беше установено забавено в тази материя. Така че бенефициентите губят от това, що се отнася Европа за гражданите и творческа Европа. Нека да подчертаем, че един твърде нисък процент от добри искания изисква 11-12%. А то потенциалните бенефициенти, всъщност голяма част от тях не са удовлетворени. Програмите се подобряват, но много бавно. А що се отнася иначе до посланието, господин комисар, вашето послание – наистина намерихме много неща, които нас не удовлетворяват. Благодаря. Господин комисар, имате дума за отговор. Thank you very much. Uh, thank you for your remarks. Uh, indeed, our... Uh, Благодаря ви много. Да, действително, основната ни цел, целта на тази политика за предстоящата МФР е разъм да стане по-достъпен за всички – да задълбочим малко повече в социалната сфера, да подобрим достъпа за хората с увреждания, но и да вземем предвид и географското измерение. В някои държави еразъм се използва най-вече от хората от средната класа и по никакъв начин не ни се иска еразъм да не бъде достъпен за всички слоеве на обществото. Ето защо счетохме, че е важно цялата налична информация да бъде на разположение на всички официални езици. Защото понякога може да има проблеми с разбирането, с езика. Тази програма заедно с Хоризонт 2020 са двете най-използвани програми. Имаме много повече кандидати, отколкото е, способност да финансираме. Знам, че няма да решим целият проблем с бюджета по този начин, но все пак ни се искаше да запазим Творческа Европа като програма и даваме възможност за отделна програма в областта на културата. Тя е отделна, разбира се, защото е необходимо да запазим връзката и с останалите програми като тази за емансипацията, за засилване на правата и така нататък. Искахме обаче да осигурим финансиране и за програмите в областта на културата. Току-що разбрах, че за държавите членки най-важната част от програмата е мобилността на хората на изкуството. Ето защо ще предвидим финансиране и за тях. Ако бъде увеличен бюджета, това ще зарадва не само вас, но и държавите членки, НПО и всички останали общности. Благодаря. Госпожа Коста втората част на мандата видяхме един нов етап, през който политиките, които са всъщност е, европейското пространство на, на, на, на образование, това е сближаване, мобилност, най-вече общи стойности. Разбира се, всичко това беше развито, беше признато, но благодаря за вашата инициатива. От друга страна, Сигурно годината на културното наследство ще очакваме да видим нещо по-конкретно и ком компетенциите, цифровите компетенции са разгледани от гледна точка на културата. Това е определя по-конкретни цели. Ето защо програмите днес са инструменти, заедно с дневния ред, било то дневния ред за културата и е, да бъдат по-ясни, по-точни, що се отнася до тези цели, които вече определихте. Така че аз това го виждам като общи въпрос. След това въпрос е с баланса, който никога не е адекватен, но тази политика е основна. Парламента даде много признаци и много е, подкрепа за това. Е, що се отнася до Еразъм Плюс, знаем, че ако това са 26 милиарда, не са 30, но отвъд това всичко е положително, но ще настояваме да се отруят тези средства. Нека да припомним, че има и някои пера, които са точно определени. Знаете, че те са често свързани с културата и образованието, както и новата важна дейност, която е, става дума за мобилност в връзка с университетите. Има един въпрос. Е, образованието за е, възрастните. Еразмус Мундо се цитира, но няма автономна конфигурация. Предишния мандат поискахме да бъде това нещо определено много по-точно. И второто нещо е Европейската карта на страниците, за което улеснява нещата, но от кога ще влязат в е, дейност и с какви ресурси. И Creative Upper също. Вир гледам много положително на факта, че бяха прети много от предложенията в тази програма. Например, мобилността на хората в изкуството, музиката, културата и така нататък. Всичко това е много амбициозно. Проблемът е, че ресурсите не, не отговарят на това. Така че ние трябва да направим усилия за да получим повече ресурси. Но това, което се питам, защо, и това е въпросът, защо беше решено да не се включва програма Мастренд? Имаше много голяма битка по този въпрос. И не ни убеждава избора за квотите на баланса, разпределението на баланса, т.е. не по-малко от или най-много до, така е записано. Това не е добре, защото може всичко това да е много малко. Трябва да има проценти и до еди колко си, а не, не по-малко от. Иначе е, има риск да не стане много и ясно разпределението на ресурсите. Грация, Сърбия. Е, Благодаря, комисар. Thank you very much. I'm, I'm... Благодаря ви. Напълно съм наясно с правомощията, с които разполагам по смисъла на договора. Не трябва да се намесваме в образователната политика и в политиката в сферата на културата на държавите членки, но пък от друга страна мога да поставям началото на инициативи, които имат европейска добавена стойност. По мое мнение всички тези инициативи имат такава европейска добавена стойност по отношение на образованието и по отношение на културата. Какво означава европейска добавена стойност? Според мен, европейската добавена стойност е стойност, която не представлява а, сумата от а, силата на всички държави членки на Съюза, а напротив нещо много повече – Говорим за съвместни цели на държавите членки, за сътрудничество на европейските институции и на националните такива. Затова смятам, че европейското образователно пространство може да бъде бъдещето на европейската политика в областта на образованието при пълно спазване и зачитане на независимостта и на автономията на държавите членки. Получих положителна обратна връзка от страна на държавите членки за програмата в областта на образованието и отделните проекти, така че аз съм оптимист. Смятам, че можем да се възползваме от положението и да постигнем тези синергии. Същото се отнася и до финансирането. Еразъм плюс печели най-много от следващата МФР. В други области има много съкръщение на средствата. Така че за нас положението е добре, добро. Ако можем да го подобрим допълнително, то това ще стане посредством сходни инициативи, които се финансират от други европейски програми. Така, например, за европейските университети, Хоризонт 2020 или Хоризонт Европа, как ще го наричаме за в бъдеще, може да бъде използван. По отношение на политиката в областта на културата, можем да използваме Европейския социален фонд. Може да използваме някои от схемите за подкрепа на предприемачеството. Благодарение на това ще получим и допълнително финансиране за тези проекти. Това се отнася и за европейските студентски карти. Те ще бъдат финансирани отчасти от Теразъм и отчасти от механизма за свързване на Европа. Двете програми могат да бъдат свързани. По този начин можем да осигурим повече финансиране за този проект. Благодаря. Три минути. Excusez-moi, je trouvais plus le bouton. Извинете, не намерих бутона. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря за ваше обяснение. Жирки Катенен, заместник председател за растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви, че една големи, един от големите успехи на Европа, че хвърли мостове през континента, благодарение на създаване на пространство за свободно движение на работещи и граждани. Независимо от това, има още още препятствия пред образованието. Но мобилността, която ни очаквахме в едно общо европейско пространство, цели единствено това бъдещите работещи да работят извън своите страни. И вашата цел направи така, че тези работещи са се по-подвижни. Ние, също, вие всъщност не защитавате интересите, интересите на мултинационалните компании. И тези работещи, разбира се, ще е, приемат по-малко възнаграждение, за да може да се... Защото по-голямата част от локализациите отиват към европейски страни. Според ИНСЕ, през 2009-2011 година 55% от френските дружества, които са делокализирани, го направиха към друга европейска страна. Вместо да създават повече сътрудничество между европейските нации, вие създавате все повече конкуренция европейските ръководители ще трябва да работят, да гарантират работа на младежите в собствените им страни. Вие визирате 40% 20, през 2020 година хора с висше образование, но за да постигнем това, често спада нивото на равнището на университетите. Все, все повече университети има, но дипломите не са толкова качествени. И резултат, за да има човек е, шансове на пазара на труда, трябва да умножава дипломите. И тук вече става, това става прекомерно. Не даваме ли много значение на дипломите спрямо опита, професионалния опит, като знаем, че дипломите все по-малко струват, все по-малка стоеност имат и оттам идва и а, е, а, е, комисията иска да направи учен за през живот някакъв идеал, докато това касае 25% през 2025 година. Това е порочен кръг, изисква се все повече обучение, много образование, но то има по-малка стоеност. Така че трябва все повече. И с подобна политика само засилваме неравенствата, защото тези само най-богатите могат да си позволят дълго учене. Например, правото. В Франция за получаване на два мастера вече стана стандарт. И когато не се изисква англосаксонски магис... магистър с 50 000 евро годишно. Благодаря, господин комисар. Имате думата да отговорите. Благодаря ви. Аз не съм такъв песимист като почитаемия член на Европейския парламент, защото безработицата сред младите хора непрекъснато намалява. И това до някъде се дължи на економическия растеж, дори в някои от южните държави членки. Вероятно се дължи също така на по-разумния модел на някои системи на образование. Има стимули към образование, насочено към придобиване на уменията. В някои държави членки тази система вече даде плодове. Така, например, по отношение на професионалното обучение, по отношение на предприемаческите умения, нещо, което бихме желали да видим и в други държави членки. Всичко това може да доведе до добър резултат и да увеличи потенциала за намиране на работа сред младите хора. Свободното движение на хора, това число е свободното движение на младите, един от основните елементи на вътрешния пазар. Понякога това може да обслужва интереса на някои мултинационални компании, но обслужва все пак и интереса на гражданите в Европа като цяло. Защото по този начин те могат да намерят по-добра работа в друга държава членка, ако разполагат с необходимата квалификация и опит. Напълно съм убеден, че тези различия и тези пропуски и разминавания, които, на които сме свидетели между изтока, запада, севера и юга, ще бъдат преодоляни именно заради свободното движение на хората. Ролята на образованието в този процес е да обслужва интереса на европейските граждани, като им даде възможно най-доброто образование, да улесни достъпа им до образование – да им помогне да преодолеят социалните трудности и да ги снабди с необходимите умения, като по този начин им предостави възможност за социална мобилност. Това е нашата задача според мен и в това отношение разчитам на вас, за да дадем по-добри възможности за бъдеще на тези хора. Благодаря. И сега Втори тур въпроси. Имам 7 искания за дума. Най-много две минути. Разбира се, човек винаги може да бъде кратък. Господин е, комисар, е, може би вие също ще дадете по-кратки отговори, за да може всички да вземат думата. Госпожа Нибачо. Благодаря е, и слушах много внимателно вашето представяне, виждането на образованието, но има нещо, което ме притеснява. Става дума за, за преподавателите. Ние не казахте нищо за преподавателите във вашето изказване. Как смятате да подкрепите преподавателите в Европа, за да се подготвят за новата роля, която ще имат за бъдеще? Втория въпрос. Как да се тълкува връзката между европейското пространство на образование и европейското пространство на научно-изследователска дейност. Благодаря. Kurze, präzise Antworten. Кратки въпроси и кратки отговори. Teacher's uh, position is... Да, грешката е моя. Преподавателите също са изключително важни с оглед на бъдещето на образователната система. Затова имаме и средства в рамките на Еразъм за преподавателите, за мобилността им. Използваме и възможностите на електронното обучение, за да може да се повиши квалификацията на преподавателите. Die Verknüpfung europäisch благодаря. Връзката между Европейската академично пространство и научно-изследователската дейност, по-добро е, координация между изследователската дейност и висшето образование. Връзката според мен е очевидна. Ако искаме да имаме добри европейски университети, то тогава е необходимо да имаме и съвместни проекти за преподавателите и така нататък. Проекти, в които да се вземе предвид как бихме могли да предадем европейските ценности и така нататък. Но затова трябва да свържем европейските общности на европейско равнище. Михайла Шойдрова, пите. Госпожа Шойдрова. Благодаря. Е, Либацкай, е, госпожо председател. Отазко, která се тика. Бих искала е, да се спра и аз за малко на въпроса на госпожа Либачка. Въпросът за европейските университети. Господин комисар, вие се спряхте за малко на темата, но бих искала да попитам по-конкретно, кои са тези университети, които могат да се превърнат в европейски? Университетите се създават и се финансират от държавите членки. Те получават акредитация от държавите членки. Кой университет според вас може да придобие титлата Европейски университет? на базата на какво ще се е решава. На следващо място, относно Европейския корпус за солидарност. Изключително доволна съм от това, че постигнахме консенсус в това отношение. Разполагаме и с бюджет, който е гарантиран до 2020 година. Имаме и подготвителен бюджет за периода след 2020 със сигурност ще имаме възможност да го обсъдим. Но се радвам, че по този начин излязохме от финансирането в рамките на Еразъм Плюс, защото финансирането по Еразъм Плюс се отнася до образователната дейност. сега е добре, че Европейския корпус за солидарност ще разполага със собствено финансиране. Само дето не стана ясно какъв процент ще бъде отпуснат за доброволческата дейност и какъв процент за обученията? Какво ще бъде разпределението? Бихте ли могли да ни помогнете? Надявам се, че това няма да застраши финансирането на проектите. Благодаря ви съвсем накратко. Според мен проекта за европейските университети има два основни стълба. Единият от тях е качеството. Не трябва да накърняваме качественото образование е, в държавите членки за сметка на целта ни европейски проект. Вторият стълб е приобщаването. Не трябва да финансираме само сега действащите в сътрудничество университети. Създадохме две работни групи. В едната от тях работят представители на Министерството на образованието на държавите членки, а втората работна група включва заинтересованите страни. Всяка една от работните групи в момента изготвя доклада си по качеството и по приобщаването. Ще бъдем готови с документите до есента, когато те ще бъдат публикувани, а 2019 година ще лансираме първия пилотен етап на проекта за европейските университети, което означава, че в първата, първия пилотен етап ще участват от 3 до 5 университета – а в следващата МФР, т.е. в периода след 2020 година, вече ще имаме действащи проекти в това отношение. Това са основните компоненти и в началото на есента ще видим кои ще са основните ни цели в това отношение. По отношение на Европейския корпус за солидарност – не се предвижда разделяне на дейностите, за да може да има по-голяма гъвкавост по време на изпълнението. Ние искаме да достигнем до 350 000 млади хора, което означава да финансираме стажове, доброволческа дейност, хуманитарни операции и така нататък. Постигнахме споразумение с заинтересованите страни за изготвяне на годишен отчет по програмата. Благодаря, господин комисар. Има още един въпрос, ако ми разрешите, що се отнася до Европейския корпус за солидарност. Може да изходим от принципа, че предложението за 2020-2021 ще почива на компромисът, който беше постигнат. А що се отнася до съдържанието, чрез бюджета, разбира се, що се отнася до разпределението, ще е добре да не повтаряме дебатите, които вече проведохме с толкова много труд и трудност. Ако може да се базираме на това, което вече сме решили, ще може да вземем по- и сега бързо решение, дори може би преди изборите. Това ще ни освободи. Малко ще може да ни сме по свободни Das betrachten wir als Zustimmung. Bogdan Wenter. Thank you, Chair. Uh, Commissioner, I will start with a question first. Uh, I would like to ask if the Commission... Бих искал да попитам дали комисията планира да увеличи бюджета в рамките на разъм за спорт. На следващо място, след няколко седмици, както може би знаете, организирам панел на високо равнище за конвенцията в областта на спорта. Като докладчик по предложението на Европейския парламент в това отношение, Наистина ми се иска да можем да напреднем в преговорите и за това питам какво може да направи Европейската комисия, за да се намери решение. И на последно място бих искал да кажа, че може би е добре да има официално посещение в Малта, една делегация, в която да участвате вие, членове на Европейския парламент, представители на съвета, за да може да се срещнем с министъра на економиката и министъра на спорта на Малта и тогава наистина ще можем да обсъдим евентуално решение. Според мен това ще бъде важен политически сигнал от наша страна. Според мен една държава членка не може да блокира цял един процес. При положение, че искаме да уредим уреждането на мачове. Какво ще кажете вие в това отношение? Ja, sehr wichtige Frage. Herr Kommissar. Това е въпрос, комисар. I definitely want to... Благодаря. Определено ми се иска да увеличим бюджета за програмите в сферата на спорта, както сами знаете. Аз лично съм се ангажирам да дам приоритет на спорта в нашата политика защото той помага да се засили солидарността на европейско равнище. Не мога да ви цитирам конкретни цифри в момента, но ми се иска да се увеличи бюджета за спорта пропорционално в Еразъм. Уреждането на мачове. мислих да организирам една делегация, в която да участват всички, които желаят, т.е. тези държави членки, членове на Европейския парламент, които подкрепят ратификацията на конвенцията, да се включат, за да поставим под натиск малтийските компетентни органи. Не виждам как друго другояче бих могъл да постъпя. Благодаря. Да, това ще бъде едно добро начало ако другите 27 държави членки започнат тази работа. Вижте. За щастие, може би ще се умеем да постигнем успехи и по тези проекти в областта на културата и спорта. говорим за много пари. Но ние можем и много да спечелим от финансиране за такива проекти. Председателят, да, абсолютно съм съгласна. Колегата Бошкор. Eh, Благодаря, eh, господин госпожо председател, господин комисар. Благодаря за вашите изказвания. Искам да се върна към това, което стана в Страсбург. Там имахме пространен дебат за модернизирането на образованието. И заключението беше много съществено. То показа, че всички европейски депутати активно се вълнуват от тези въпроси. Беше прият и доклад с доста голямо мнозинство, където се отчитат предложенията на Европейската комисия, общите ценности, приобщаващото образование, компетенциите, които да бъдат с хоризонтален характер, надхвърлящ пределите на една тясна дисциплина. Това са все елементи от доклада. Искам да кажа, че сме много удовлетворени, че е увеличен бюджетът за Еразъм Плюс. Така можем да се надяваме, че младежите от всички държави членки ще имат по-широк достъп до дадените им нови възможности. Има обаче и нещо, което отдавна се дискутира, няма много конкретни стъпки. Признаването на дипломите и изучаването на езици. Тук имате ли конкретни постижение? Има ли нещо, което може да се подобри? Не може ли да има малко повече средства на европейско ниво за преподаване на мълцинствените езици? Не може ли в съобщенията на Европейската комисия да се обърне по-сериозно внимание на преподаването на езиците на мълцинствата? защото това е особено важно за културното многообразие в Европа. Благодаря. Господин комисар, заповядайте. Ами вижте, езиковото многообразие и използването на езиците на националните малцинства наистина са деликатни въпроси. Европейската комисия винаги е била много предпазлива в подхода си към тези теми. Е, в един момент имаше нарочен комисар за езиковото многообразие – мисля, че не се обръща достатъчно внимание на тази част от моя портфел, за съжаление. Така че наистина ще проучим възможностите в Еразъм и в пределите на различните проекти за езиково многообразие, за да видим как да придадем повече значимост и видимост на темата. Знаем, че има инициатива на гражданите, гражданска инициатива, така наречени е, сигурен пакет за мълцинствата. Колегията ще разгледа тази инициатива не след дълго и ако бъдат потвърдени подписите, инициативата може да бъде официално внесена в комисията за разискване е, дори през втората половина на тази година. Така че наистина не след дълго ще се занимаем с този въпрос. До тогава Еразъм и програмите, които Еразъм обхваща, могат да бъдат източник на допълнително финансиране за езиково многообразие и преподаване на езикови умения. Що се отнася до признаването на дипломите, особено на дипломите от висши учебни заведения, на курсовете и е, кредитите, получени във висшето образование. Това е едно от основните направления, по които работим в европейското образователно пространство. Е, трябва да има европейска система за трансфер на квалификации – и за признаване на кредитите. Но в общи линии държавите членки сами определят как да хармонизират своите системи как да си признават взаимно документите. Тук мога да споделя един положителен сигнал. На последния съвет по образование държавите членки недвусмислено изразиха подкрепа за идеята да се извършва автоматично признаване на тези документи така че, може би, наистина подобна система не след дълго ще бъде създадена на европейско ниво. Благодаря ви. Студентите, които са се ползвали от програмата Еразъм, периодично ни казват, че признаването на точките от кредити се натъква на проблеми, въпреки че това е в самата основа на програмата Еразъм. Има страни и висши учебни заведения, които все още отказват да признават кредитите от чуждестранни учебни заведения, където един студент е бил на обмен по програмата Еразъм. И това кара студентите да се въздържат от участие, защото те работят усилено, когато отидат в чужбина и независимо от обещанията, които са чули, тази работа, когато се върнат от дома, не се признава. Господин Звер. Председница. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата. Уважаеми господин комисар, помня как започна вашият мандат – той започна с доста голяма степен на несигурност. Докато бяхте комисар, обаче, програмата претърпя значителни промени и голяма част от пречките, които я съпътстваха, отпаднаха. Затова искам да ви благодаря специално и да ви поздравя. Мисля, че вие свършихте прекрасна работа като комисар. Сега е разъм Плюс вече функционира много добре и за това заслужава повече средства. Вие сте предложили двукратно увеличение на средствата. Може би депутатите и по-специално тези в нашата комисия по култура ще предвидят още по-голямо увеличение на средствата, защото търсенето е много по-голямо от предлагането и е, освоемостта е пълна. Вие успяхте да увеличите бюджета въпреки предстоящото напускане на Съюза от страна на Великобритания – повишихте чувствителността на самата комисия към тази проблематика. Аз искам да попитам какъв ще бъде статусът на студентите в Великобритания. Това е важно за младите хора и за различни организации, които изпращат млади хора в Великобритания. Какъв ще е статусът на младежите, които отиват в британски университети след напускането на Великобритания, след Брексит? Те не би трябвало да станат жертва на едно ограничено движение. Така ми се струва на мен. Благодаря. Ние сме готови за всякакви решения. Всичко това ще зависи изключително от Великобритания и от нейната позиция по време на преговорите. Можем да разискваме всякакви варианти. Готови сме за това, така че да намерим добро решение за бъдещето, ако правителството на Обединеното кралство е, вземе решение за това. Да, можем да дискутираме, разбира се. This is a problem, that they don't know what they want. Да, тук един проблем е, се намесва. Е, британците май не знаят какво искат. Благодаря, колегата Морган. Благодаря. Ще се спра само на един въпрос, като изхождам от това, което каза комисара с тези амбициозни цели и като се държи сметка за това, че една от възможностите е Horizon и по-специално научно-изследователската програма. Занимал съм се с, това, с едно становище като докладчик за комисията, така че мисля, че може да извършим обмен на базата на това, да видим докъде може да стигнем. Така, отбелязахме положително, че малко по-малко от 100 милиарда се предлагат за економическа подкрепа за рамковата програма на Европейския съюз, която е стратегическа за Европейския съюз. Но ние смятаме като политическа група, че е, има подценяване на предвид глобалните предизвикателства, с които Европейския съюз трябва да се справя. Но все пак трябва да изхождаме от някаква, някаква сума. Така, комисията прие предложението на парламента и преди възможността да се създаде синергия, а, вие го припомнихте, между съществуващите програми, в нашия случай по-специално връзката между Horizon Европа, Хоризонт Европа и новите програми РаЗъм как, и Евро, Творческа Европа и така нататък. Но от друга страна трябва да кажа, че не може, може наистина да видим и, се, ни, пред, и ни притеснява, че културата не е истинска политически приоритет. Независимо от усилията, които бяха направени в това отношение – така че къде искам да стигна? Баланса, например, за втория стълб, за глобалните, глобалните предизвикателства са, се увеличи този стълб. Това е чудесно, но има един подход с пет кластера, по което няма достатъчно балансирано разпределение. И смятам, че това е един много важен елемент а освен това има един клъстър е, е, инклюзивно общество и сигурно общество, което касае едно, се предвижда 2,8 милиарда, което не е достатъчно, но вие говорихте за културното а, наследство, а, цифровизирането и опазването на културата, културното наследство чрез нови технологии. Но казвам го, защото имаме чувство, че тази част, която по тази част трябва да поставим малко по-силно дарението. Да, важно е все пак е, да се финансира чувствително и разрешете ми, сега ще приключа, но остава дума за повече финансиране за програмите, които наистина увеличават европейската добавена стоеност. Например, Мари Кюри, които е 100, хиляди научни изследователи, които са великолепни хора и това са програми, по които трябва да все пак да поставим ударение. Благодаря. Благодаря. Аз а, съм много стикан, Спазваме времето, защото става дума все пак а, да се дава еднакво време на всички оратори. Все пак да, да бъдем справедливи. с риск дори да цензурираме някои теми. Благодаря. Да, благодаря ви, госпожо председател. Напълно съм съгласен с вас. Европейската комисия на основата на проекта си разчита на желанието на държавите членки да платят вноската си в бюджета на Европейския съюз. Ако вие успеете да убедите държавите членки да внесат повече средства за финансиране на програмите на Европейския съюз, включително в областта на културата и образованието, аз ще бъда пръв поддръжник на тези усилия. Всъщност, моята портфейла се ползва и от е, програмата Хоризонт, защото Европейския институт е, за технологии, е, Общия изследователски център и центъра Мария Склодовска Кюри частично се финансират от Хоризонт. Но и тези проекти могат да бъдат използвани за образование, но и за съвместни проекти в областта на културата. Например, Съместния изследователски център направи прекрасна изложба в Милано, а също така и в Рим, ако не се лъжа. Така че има полезно взаимодействие между дейността в научната сфера и дейността в областта на културата и образованието. И подобно взаимодействие трябва да бъде още повече насърчавано в бъдеще. Благодаря. Иляна Родригес. Благодаря, господин госпожо, благодаря, господин комисар. Ние сме много доволни, че сме се с нас, но имам някои притеснения. Ще се опитам да бъда по-кратка с въпросите. Имам три въпроса. Най-напред един по-общи. Как, как виждате общо орязванията на бюджета? Как гледате на тях, по-специално за кохезионната политика? И каква е връзката ако виждате такава връзка между това и възможността увеличенията за културата и образованието да не са достатъчни. Не мога да разбера, продължавам да разбирам как не сте установили, че тези регионални асиметрии продължават да засилват културните несъответствия. Например, ние сме е, страна, към Португалия имаме 7% урязване, което е много лошо новина за Португалия. Може да си представите предвид кризата, която минахме, но нека се върна на това, което казахте. Процента на безработица сред младежите има тенденция да намалява от 10,1 се намали, но имаме периферни региони в Португалия, където 25% е, примерно е и 24, за младежи 24% за солите. Това е безработицата сред а, младежите. Например, също и Френска Гвиана, което е много притеснително. Е, затова иска да ви попитам дали, да, да попитам дали ще чуете нашата, нашето искане за особено засилване на вниманието към периферните региони, по-специално мобилността на хората на изкуството или на младежите е, за Мадер, да се отиде. Са 500 евро, примерно, за да се отиде от е, Лисабон до Мадейра. А, не може ли да има положителна дискриминация, както направи Европейската комисия за научно-изследователската дейност, за фондовете, които са отпуснати за тези региони? И все пак е малко 4 милиона евро за всичките периферни региони в Европа. Има поне 10 обществени държавни университети може да представите колко е малко това за регион. Освен това исках и да ни говорите, да ни кажете, дали може да гарантирате, че образованието на преподавателите не е само технологията, защото технологията не, е, не, не прави чудеса. Трябва да се променят педагогическите практики. Благодаря. Благодаря и аз. Господин комисар. Uh, rural... Да, развитието на селските райони и на отдалечените региони е едно от най-големите ми притеснения в областта на образователната политика. Тъй като до някъде тук говорим за инфраструктура на изостаналост. Тези училища и културни институции в селските райони и в най удалечените региони са зле оборудвани. Там инфраструктурата не е на ниво, така че се опитваме да съчетаем инструментите на регионалното развитие и на политиката за сближаване с инструментите на образователната политика, за да можем да оборудваме тези заведения, да ги оборудваме технологично на ниво и също така, за да направим съответните райони по-привлекателни за хората и в частност за младите. Така че опитваме се да създадем по-изчерпателен, всеобхватен инструмент, за да отговорим на тези предизвикателства, където да се съчетават направленията развитие на селските райони, регионално сближаване, образователна политика – и ще се опитваме в бъдеще, чрез е, този инструмент, е, за да задържаме в тези региони, селски райони, отдалечени региони, компетентните, особено млади хора. Е, иначе, да, акцентът е върху техническите аспекти акцентът на нашата помощ. Защото иначе всичко, което се прави, е дълбоко вкоренено в културата на съответните места. Вие споменахте Португалия. Аз неодавна говорих с една финландка, която ми каза, че има две деца и може да се сравни финската образователна система с португалската образователна система, тъй като живее в Португалия. Толкова различни са отношенията между родители и ученици и между учители и ученици в двете страни, че не могат да бъдат сравнявани. И за това е много трудно да се разработи единен метод на преподаване, който да е валиден навсякъде. Разбира се, можем да се учим от най-добрите примери, които съществуват на едно или друго място. Председ... Благодаря, господин комисар, за тази интересна дискусия. Вече час и половина горе-долу говорим по това, но една забележка. Вие подчертахте, и приветствахте, че всички сайтове на програмата Еразъм са на разположение на всички официални езици. Много съм доволна от това, но се надявам, че следващия път не, не, няма да се наложи да чакаме 5 години, а, както в този случай. Стъжанката, която работи за мен в този момент, а, погледна различните програми и по-специално областите, които са от нашите компетенции и откри много вебсайтове, където са предали само заглавият. Но формулярите за сметка на това пък са разположени само на английски. И това е нещо, което ме притеснява, тъй като нашите програми са граждани, за гражданите, за лицата, за жителите на Европейския съюз. Те трябва да могат да имат възможност да въвеждат една молба и тя трябва да бъде изготвена простичко, а също така и представена на официалните езици на Европейския съюз. Не мога да очаквам от някой малък спортен клуб да напише искане на английски в рамките на Еразъм Плюс, само за да получи някаква субсидия от 1000 е, евро, например. За молбите, които се въвеждат от научно следователските институти в рамките на Хоризонт Европа. Може да се очаква, примерно, че те могат да попълнят формуляр на английски, но а, не е някой малък спортен клуб или някаква такава квартално сдружение. Всички тези, които искат да действат като граждански, като европейски граждани, които искат да развият тази европейска а, система и се блъскат, сблъскват с а, това проблема, че всичко е на английски, освен заглавието. Е, може да ви дадем различни примери. Прегледахме тези вебсайтове, където само заглавията са преведени, а формулярите не съществуват на националните езици. Така че аз ще ви помоля да се обърнете към вашите служби, тези програми, които са изготвени за гражданите, за хората на изкуството, младежите. Нека тези програми да бъдат преведени приоритетно на всички официални езици, за да могат да бъдат достъпни за всички. Иначе е, може да минем без тези дискусии по програмите, ако те не са достъпни за гражданите. Това трябва да бъде един от вашите първи приоритети. И следващия път, надявам се, че няма да чакам отново 5 години. Така че отнесете това послание с вас и направете така, че във вашите служби да се реши този проблем и да се направи така, че 20... официалните езици е, да бъдат е, наистина е, използвани за тези документи целта всички да сме триязични е много хубава, но още сме далеч от това. Затова имаме нужда от този достъп на всички езици. Ще ви бъда признателна, ако предадете това послание и да видите къде има пропуски. Тези няколко месеци, следващите месеци, ще имаме доста дебати по програмите, по различните въпроси. Утре предвиждаме една дискусия с е, службите, които отговарят за програмите Европа, е, Творческа Европа и Разъм. Ще има много дебати с е, държавите членки и ще се бием с ногти и зъби да може да разполагаме с повече фондове за тези програми като е, естествено ще привлечем и държавите членки, защото това са програми, които наистина си струва да бъдат подкрепени от европейски фондове и не какви фондове, ми по-големи фондове. Така че нашите изисквания за отрояване на средствата за еразъм, така както ние го изразихме, не трябва да изоставяме нашата идея. Е, много е важно ние да си поставяме амбициозни цели и ако успеем да мобилизираме държавите членки, те да участват, не смятам, че комисията ще е против. А това е валидно също и за програмата Творческа Европа. Ще видим докъде може да стигнем с тези дискусии. Благодаря, господин комисар, за вашето участие, за вашата инициатива за развиване на европейското пространство на образование. Това е което има добавена стоеност и мисля, че ще може да убедим държавите членки да не говорят за субсидиарност, всеки път, когато се опитваме да сътрудничим по-добре и по-ефикасно на европейско равнище. Ние си набелязваме амбициозни цели и имаме намерение да ги е, осъществим. Благодаря, е, господин е, комисар, за тази инициатива, но сега вече държавите членки са тези, които трябва да действат. Благодаря ви. И до нови срещи. So, dann kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt. И така, преминаваме към последната точка в днешния дневен ред. Това е разглеждане на проект на становище по собствена инициатива за минималните стандарти за мълцинствата в Европейския съюз. Това е становище за комисията по граждански права и свободи, която работи върху доклад по собствена инициатива за минималните права и стандарти за мълцинствата в Европейския съюз. Опитахме се да участваме в тази работа на основание член 54 от правилника, за съжаление неуспешно. Но пък комисията Либе се ангажира да работи в тясно сътрудничество с нас и очаквам да изпълни ангажимента си. Нашият е, докладчик в случая е Андрея Бошкор. Ще й дам думата веднага. Срокът за внасене на изменения е 22 юни 10 часа сутринта. Гласуването в Комисията по въпросите на културата ще е на 23 септември. Госпожа Бошкор, имате думата, но моля да не отнемате повече от 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Изключително съм щастлива, че успяхме да се включим в работата върху този доклад, макар и чрез становище. Защото темата е много важна за Комисията по култура, а именно езиковото многообразие. И изключително важно е да подчертаем във връзка с този доклад на Комисията Либе – че подобно на докладчика от нея комисия, ние смятаме, че работата с малцинствата, включително регионалните, националните, не трябва да се ограничава, трябва да се мисли и за бежанците също около 50 милиона души говорят мълцинствени езици в Европейския съюз и не можем да оставаме глухи и слепи за техните потребности. Аналогични въпроси се поставяха през 2013 година, а преди това през 2003. Значи крайно време да изготвим подобен доклад, в който да бъде отдадено достойно място за малцинствените и регионалните езици. За съжаление, не успяхме да включим в становището всички въпроси, които ни вълнуват, тъй като неговият обем беше ограничен. Затова и ще се спра на отделни въпроси. Най-напред смятам, че в законодателството на Европейския съюз няма законово определение на мълцинствен език или на мълцинствен традиционен език. За мнозина това не създава трудности. Може би е по-добре да няма дефиниция, отколкото да има лоша дефиниция. Това е една възможна гледна точка. Аз обаче поддържам, че определение е необходимо – ако бихме желали да гарантираме еднообразен подход към тези езици на ниво Европейски съюз. Чухте комисаря да споменава гражданската инициатива Minority Safe Pack, е, пакет за сигурност на малцинствата. В него има участие и тематиката за езиците. В втората точка на своето становище съм цитирала работата, която върши съветът на Европа. Там има определение и е важно да подчертая, че съветът на Европа доста сериозно работи по този въпрос. Там има значителни документи. Има рамкова конвенция, има харта за регионалните езици в Европа и за малцинствените езици. Мисля, че трябва да заимстваме това, което е правил съветът на Европа и да отдадем дължимото на тази материя в законодателството на Европейския съюз. Иначе водещото място ще продължава да бъде заемано от съвета на Европа, а не от Европейския съюз. Освен това, държавите членки, които все още не са ратифицирали посочените актове на съвета на Европа, трябва да го сторят. Искам да спомена и нещо друго. Копенхагенските критерии, които се прилагат към държавите кандидатки за членове на Европейския съюз, включват критерии свързан с малцинствените езици. Обаче старите държави членки които са създали Съюза и са се присъединили към него в по-ранни етапи, не са обект на мониторинг, не са обект на наблюдение за спазването на тези права. Така че е много неравна информацията, с която разполагаме за състоянието в различните държави членки на Европейския съюз. Трябва да има е, контрол еднакъв за всички както за образователната сфера, така и за медиите. Но това очевидно е много обширна проблематика. И може би е добре да се работи върху нея тема по тема. Геоблокаж, например, използването на малцинствени езици, при отразяването на спортни и други прояви, е, използването на такива езици в администрацията, там където живеят представители на определено мълцинство, може би трябва да се мисли за разработване на административните документи на техния език, е, на, за изготвяне на пътни знаци и всякакви указателни табели, включително и на този език и така. Председателят, да, благодаря. Сега преминаваме към изказванията на докладчиците в сянка. Колегата Родригес моля за не повече от 3 минути да се изкажете. Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз няма изключителна компетентност тук, защото е, тук единствено се прилага хартата за основните права. Но Европейският съюз може да коментира проблематиката и всъщност е длъжен да го прави. Има много представители на мълцинства на територията на държавите членки на Съюза, следователно трябва да удвоим усилията си, тъй щото тези общности да бъдат приобщени към всичко, което правим. Затова мисля, че е важно държавите членки да предприемат мерки за опазване на културните и езикови права. Но работата не бива да се изчерпва с това. Всъщност държавите членки трябва много по-проактивно да допринасят за развитието на тези култури и за тяхното разпространение, за разпространението на осведоменост за тях и за тяхната ценност. В проекта на доклад, изготвен от комисията Либе, се говори за социализация, развитие и по-задълбочена работа в образованието. Естествено, всичко това може да има огромно отражение върху живота на хората, съставляващи част от подобни младсинствени групи. Също така, сме длъжни да обърнем внимание на действията, предприемани на регионално и местно ниво, защото тези действия са най-близо до гражданите. Мисля всъщност, че оттам трябва да започнем. Местните органи и финансовите органи са длъжни да създадат необходимите стимули за постигане на целите, които ние задаваме. Това би било доста балансиран подход. Ние говорим за защита на правата на засегнатите общности. Без разбира се да пречим на личното право на всеки индивид, ако желая да се асимилира в културата на по-голямата група, с която съжителства и без да създаваме предпоставки за изолация и капсулиране на отделни младсинствени култури. Също така трябва да се отчете и необходимостта от равенство на половете, когато постигаме целите си във връзка с езиковото многообразие. Комисията е призована да предприеме по-конкретни действия и аз поделям призива на докладчика в тази насока. Председателят, благодаря. Госпожа Иванс. Благодаря, госпожо председател. Мога да се изкажа съвсем кратко. Искам да благодаря на докладчика. Мисля, че препоръките на докладчика са много качествени и лесно ще попаднат в доклада на комисията Либе. Да, наистина наблюдението на това, което се прави е много важно. Важно е да има контрол, защото от време на време у нези от нас, които работят по тия въпроси, успяват да включат подобна точка в дневния ред на едно или друго заседание. Но ако има мониторинг, ако има контрол, постоянно ще се следи какво става навсякъде. Темата е важна за мен, защото аз представлявам Уелс. Е, е, там е, говорим за двоязична област. Около 20% от моите сънародници в Уелс говорят уелски. И е, нашата програма за насърчаване и използването на уелски език е, съществува, но далеч не е съвършена. Тя обхваща държавните институции, но не, например, частните дружества. Въпреки това би могла да се използва като модел. Мисля, че трябва да направим разлика между хора, които говорят неофициални езици, като уелския, и а, националните младсинства и техните езици, защото тези раз... общности са в различно положение, макар и да съжителстват. Искам също да обърна вниманието ви на цифровата пропаст, която е предмет на моя доклад. За това ще чуете утре. И също така подчертавам, че е много важно малцинствата да се включат в Еразъм Плюс. Това също ще го обсъдим утре. Приветствам е, включването на темата за медиите в нашето становище, защото е, не е възможно дори да изразим значимостта на тяхното присъствие в обществения живот в днешно време. Приветствам работата на нашата докладчица. Мисля, че тя е прекрасна. Благодаря ви. Джули Уорд, моля да не говорите по-дълго от две минути. Исках да попитам нещо за жестомимичния език. Мисля, че е изключително важно хората да си дадат сметка, че не всеки може да комуникира чрез говор. И жестомимичният език трябва да бъде признат като официален език. И повече усилия трябва да бъдат полагани, за да се окоръжават хората да изучават този език. Зная, че когато на малки деца се преподават уроци по жестомимичен език, те са много доволни, защото движенията много ги ангажират. За мен беше много полезно да уча на времето, този език. А когато разговаряте с хора, които не могат да се изказват чрез говор, трябва да умеете все пак да общувате с тях. Това въжи и за хората, които не могат да чуват. Е, редно е да направим по-видим техният език, защото всъщност жестомимичният език е техният език. Е, това не е в обхвата на доклада, но мисля, че темата е много важна и ми се струваше, че е необходимо да я засегна. Председателят благодаря, госпожа Коска. Темата е много интересна. Оценявам доклада колегата и, и вярвам, че говори се тук около 350 езика в Европа. Това е много, но искам да припомня, както е вярно е, че е, трябва да се направи на стъпка напред. С, е, беше направено с е, Липсабонския договор за запазване на културните и езикови особености. Също и да се предвиди една процедура по член 7. Но не се отговарят комисията за целите на Европейския съюз и се смята, че има правни основи за да се въвежда, примерно да се завеждат дела, за да може да се засили лингвистичното многообразие. Но става дума за държавите членки, които са подписали конвенцията, която предвежда специфични дейности за гражданите, които са се чувстват ощетени. Но две инициативи на граждани не, са, не бяха приели през 2013 година по тази тема, но е, някои от исканията, които бяха направени от колегата Боксер, са много важни, защото, например, това да се държи сметка и за, за това в, в структурните фондове на Европейския съюз. Но не Европейската, Европейския съюз не носи пълната отговорност, а държавите членки да спазват тези принципи, които са записани в договори и в Конвенцията от Страсбург. Така че според мен трябва да се може да се направят стъпки още напред, за да, например, да се подкрепят а, а, действията, които се правят по поемат от държавите членки, за да се спазват тези права. Това е позиция, която ми се струва, че е съвсем обична. Благодаря. Да, аз е, искам да попитам комисията иска искали да вземе думата по този въпрос. Concernant l'enseignement des langues régionales, е, По отношение регионалните езици, Бих искала да говорим за националните езици, които са символ на единство. Във Франция има 24 регионални езици на континентална Франция и много други в отвъдните региони, както и тези в Нова Каледония. Това са езици, които се говорят в различна степен. Някои често се използват, а други вече не се използват от младите хора, които когато учат, използват националния език. Бих искала да напомня, че не всички държави членки са ратифицирали хартата а, за а, езици като Франция и Италия. В този текст се напомня, че държавите членки са тези, които решават кои езици да се използват на тяхна територия. За съжаление, европейски, за Европейския съюз той не е компетентен по отношение на въпросите свързани с младсинствата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ще започна отзад напред. Ние също смятаме, че е важно държавите членки да решават кой да бъде доминантния език на тяхна територия. Съгласна съм също така, че не можем да заставим нито една държава членка да предоставя обучение на език, който се говори от 100 човека, например. И микрофонът на ораторът се изключи. No, it doesn't work. Is it okay? It's okay. Uh, tehát uh, itt is uh, különbséget kell tenni, hogy néhány száz fős között. Да, разбира се, трябва да се направи разграничение между различните ситуации. Дали езика се говори от 100 човека или от някоя по-голяма общност. Разбира се, държавите членки са компетентни в това отношение. Ние просто излизаме с препоръки за начина по който може да се създадат необходимите условия, за да вървим напред. На въпроса на госпожа Родригеш не трябва да се изолират малцинствата. езиковите младсинства трябва да познават и езика на мнозинството. Като същевременно трябва да защитим регионалните езици, но това не означава, че тези хора трябва да се изолират, като говорят само на местния си език. Госпожо Родригеш, съгласни сме, че трябва да направим така, че местните и териториални общности да бъдат приобщени. Ако да кажем, имаме младсинство, което живее в а, Тирол, то тогава в този случай бихме могли да направим така, че на територията на Тирол да има знаци и други обозначения на местния език. По този начин местният език ще бъде на разположение на младсинството. На следващо място. Необходимо е езиците да разполагат със съответния статут. Дали жестомимичният език не трябва да бъде включен в становището, ме попитахте вие. Да ви напомня, че жестомимичният език не е един. Той е различен във всяка държава членка. Но пък от друга страна, защо не? Защо да не обърне внимание на държавите членки и на това, че да, на тяхната територия те трябва да направят достъпен жестомимичния език за тези хора, които се нуждаят от него. Така че благодаря ви за направения коментар. В това становище е важно също така да се каже, че Европейския съюз отчита правилото за субсидиарността. Да напомним, че по никакъв начин чрез това становище не искаме да упражним натиск върху когото и да било. Но все пак има и някои крайни случаи, някои държави членки не спазват задълженията си по отношение на младсиствата по смисъла на договорите. Не искам да ядосвам никого, но съдът по правата на човека трябваше да постанови решение срещу една държава, която е нарушила правата на младсинствата. При положение, че тази държава, прилагайки критериите от Копенхаген, за да стане член на ЕСА, се съгласила с тези права. Ich will noch mal an die Fristveränderungsanträge erinnern. Das ist der 22. Juni um благодаря. 22 юни, 10 часа е крайния срок за внасяне на изменения да пожелавам успех на докладчика и съдокладчиците. Ще гласуваме на 24 септември, с което приключваме днешното заседание. Приятна вечер. Ще се видим утре сутринта в 9 часа, за да гласуваме. Благодаря също така и на преводачите. Обещах ви да приключим по-рано. Удържах си на думата.